2015 е, година и госпожа Анелен Ван Бюц, която ще замести господин Иде от 1 януари, 8 е, януари 2015. Е, так, читаме а, избирането на госпожа Вотманс, госпожа Вамбосут. А, вие сте добре дошли сред нас и те могат да участват пълноправно в заседанията на Европейският парламент, ако са